Не. Няма възражение. Значи, нека да гласуваме. Е, кой подкрепя предложението на НП? Кой е против? Предложението се променя и така гласуването по проекто резолюцията се отлага за следващата пленарна сесия. С това дневния ред е прият. А сега нека да направя няколко съобщения. Искам да приветствам една делегация от Панафриканския парламент, председателства на от Мери Могиени. Делегацията е тук в залата. Druga wiceprzewodnicząca Parlamentu Panafrykańskiego и przewodnicząca delegacji do spraw stosunków с Parlamentem. Мери Могени е втор, втори заместник председател на Панафриканския е, парламент и е, председател на е, делегацията за работа с Европейския парламент. Много се радваме, че сте тук днес и много благодаря за това, че ме поканихте да се изкажа пред Панафриканския парламент след три седмици. За съжаление, няма как да присъствам няма как да приема тази покана, но ще изпрати изявлението си в писмен вид. След това преминаваме към изявления на съвета и комисията за заседанието на Европейския съвет. Приветствам председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо и министър Диего Лопес Гарида, който представлява, Гарига, който представлява съвета тук. Давам думата на министра. Благодаря ви най-сърдечно, господин председател. В момента и в частност в началото на 2010 година изживяваме една много силна динамика в Европейския съюз и то в условията на най-голямата економическа криза от 80 години насам. Същевременно влиза в сила един нов договор – Лисабонския договор – ще бъдат създадени нови институции и същевременно ще бъде реорганизиран изцяло ще бъдат реорганизирани изцяло нашите економически и финансови системи. Понякога това е свързано с много големи предизвикателства. Ще посоча един пример. <clears throat> Финансовото положение в Гърция, но Европа реагира на тези ситуации и създава нови инструменти за економическата политика във всичките измерения. Понякога от многото дървета не се вижда гората като цяло, обаче наистина се създават нови форми, нови инструменти, които трябва да отговорят на висококомплексните изисквания на економиката през 21 век. И това се прави в условията на криза и в условията на криза директно се вливат пари в економиката, имаше финансови инжекции. Сега Европейският парламент реагира също. Говори се за ревизиране на надзорните системи в финансовия сектор и същото се отнася за координирането на економическата политика в комисията. Тази тема беше вече засегната и беше, ще има предложение в тази насок. За да се координира економическата политика, най-вече в еврозоната. Естествено, в Европейския съюз се действа много решително, за да се подкрепи финансовата стабилност на еврозоната. Има едно решение от 12 февруари, което е насочено към гарантиране на консолидираност и устойчивост на валутата в еврозоната. Към тези действия могат да се прибавят и други, като например новата стратегия за растеж и стратегията за качествена работа. Всичко това е резултат от дейността на съвета през тези събота и неделя. Всичко това е стратегия, която комисията вече формулира и обясни в документа от 3 март. Това предложение ще бъде подложено на проверка на среща на върха през пролета и естествено на първо място ще става дума за стратегическите цели които комисията посочва в своя документ. В рамките на заетостта е, изследователската дейност, климатичните промени, енергетиката, е, образованието и естествено бедността. Европейският съвет ще обърне внимание и на управлението. Темата управление наистина е много важна тема, която проистича пряко от Лисабонския договор. Става дума за ръководна роля, за а, правомощията на Европейския съюз и естествено за комисията, която всъщност има надзорни функции. Тук а, протича едно тясно сътрудничество, придружено от а, контрол, упражняван от Европейския парламент. Това ще бъде целта на заседанията на в, следващите събота и неделя. Както казах, борба срещу климатичните промени ще бъде една от темите. Тук Европейският съюз трябва да запази ръководната си роля. Е, в момента Европейският съюз е водещ в света по отношение на промените на климата и трябва да запази тази си роля. Този ангажимент обаче трябва да добие и количествени измерения – с един бърз старт. Европейският съюз трябва да посочи цифри, трябва да има количествено измерение на това, което ще се прави през следващите години. Как желаем да помогнем на развиващите се страни да се борят с промените в климата? Тук трябва да се направи нещо от страна на развитите страни и те трябва да бъдат в състояние да си сътрудничат. По този начин ние искаме заедно да създадем по-добри условия за така важната конференция в Канкун и Европейският съюз трябва там да играе водеща роля. Със сигурност е, това ще бъде така. Също трябва да е, споменем и споразумението от Копенхаген. Без Европейския съюз то нямаше да бъде факт. Искаме наистина да бъдат е, постигнати ангажименти с правно задължително действие в Канкун. Това ще бъдат темите, с които ще се занимаят държавните и правителствените ръководители през уикенда. И сега какво още следва през следващите дни по отношение на европейските институции, евентуално ще дойде на дневен ред случаят Гърция, финансовото положение в Гърция, рефинансирането на държавна дълг на Гърция и със сигурност е, това ще бъде една от важните теми, защото тя е част от е, политическия ангажимент на Европейския съюз, който намери е, ясен израз в изявленията на държавните и правителствени ръководители на 11 февруари в подкрепа на финансовата стабилност в еврозоната, което означава, че ако се вземат конкретни мерки за запазване на стабилността в еврозоната, тези мерки наистина трябва да се вземат. Тази тема ще бъде много ясно изразена на заседанието през уикенда. Благодаря. Благодаря много господин министр, за това изявление от името на съвета. Сега давам думата на председателя на комисията взема Мануел Бароз. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа депутати, дами и господа, действително много добре е това, че имаме възможност да се срещнем днес, един ден преди важния Европейски съвет е, тази пролет. Имаме много задачи и за нас е много важна подкрепата на Европейския парламент. Бих искал да благодаря на парламента и да го поздравя за неговата резолюция за стратегията на Европейския съюз за 2020 година, която парламентът прие в Страсбург преди две седмици с широка подкрепа. Искам да благодаря на Испанското председателство на съвета за неговата подкрепа за стратегията за 2020 година. Тази подкрепа бе съвсем ясно заявена на различните заседания в рамките на съвета на министрите. А сега стигнахме до Европейския съвет. Европейския съвет трябва да покаже, че може да откликне на потребностите на момента, но и да вземе предвид дългосрочните стратегически цели. Кризата води до важни потребности за общностите, работещите и е, за бизнеса в Европа. Европейският съюз трябва да се захване с тези въпроси, включително и с финансовата стабилност, въпрос, който ще засегна и по-късно. Но Европа не трябва да забравя, че сега е и време е за е, работа в по-дългосрочен план. Така че да предприемем мерки по посока на економическото си е, бъдеще и промените в климата. Много важно е да се развива Европейския съюз по начин, който води до интелигентен и устойчив економически растеж. Трябва да покажем, че имаме необходимия кораж и визия. Трябва да покажем, че действията ни ще променят нещата. Именно заради това смятам, че е важно Европейският съвет да приеме ясни цели тази седмица. Задачите, които са си поставили министрите, са съвсем ясни. Заетост, научно-развойна дейност, е, целите за 2020 година по отношение на околната среда и енергетиката и борбата с бедността. Това са все задачи, е, които са важни за гражданите. И така Европейският съюз може да проведе реформи в области, които са важни и за всички. Разбира се, необходима е политическа воля. Целите трябва да са постижими, но те трябва и да изискват допълнителни усилия в сравнение с сегашното положение. Държавите членки трябва да приемат, че е необходима промяна. И именно това ще заявя, заявя пред съвета. Това е необходимо за да има бъдещ економически растеж и да има едно по-устойчиво общество в економическо развитие в Европа. Всяка държава членка трябва да положи усилия да увеличи растежа и да се справи с недостатъците на системата си. Трябват национални мерки, трябва пълно зачитане на субсиди... субсидиарността, но в рамките на една обща европейска рам... система. Ако сме научили нещо от финансовата криза, то е, че всички ние зависим едни от други в света. Една обща рамка трябва да се подкрепи от конкретни мерки на Европейския съюз. Това, което наричаме водещите инициативи в основни е, по значението си области, като е, е, цифровизацията, енергийната ефективност, индустриалната политика. Предлагаме ново начало. Благодарение на Лисабонския договор можем да преминем към друг тип економическа координация в Европа координация, която дава достатъчно свобода на национално равнище, но е същевременно е, дава силно европейско измерение, за да се задвижи економиката. Това са задачите, е, реалните задачи на Европейския съвет. Надявам се, че ще се получи положителен отклик е, по отношение на тези задачи. Що се отнася до промените в климата, това не е въпрос, който можем да отлагаме. Трябва да го държим на преден план. Имаме поети ангажименти и съответните механизми. Ние сме най-големия донор на помощ за развиващите се страни в областта на климата. Така че стига сме се чудили – Нека отново да поемем инициативата. Нека да излезем с ясна, добре дефинирана и амбициозна позиция. Именно заради това комисията излезе с съобщение с конкретните стъпки в международните преговори, а комисаря Хедегар започна преговорите с основните ни партньори. Трябва да направим всичко възможно да постигнем напредък в Канкун, възоснова на споразумението от Копенхаген. Трябва да вземем предвид споразумението от, Копе, от Киото, но е ни е необходимо глобално съгласие. И ще работим заедно с развиващите се страни. Именно заради това е много важно да изпълним поетите си ангажименти. Също така ще продължим да работим по пакета 20-20-20, като доказваме, че той е съвместим с нашата работа по економическата модернизация и с стратегията за 2020 година. По тези две области е необходима лидерска роля за Европейския съюз. Трябва да докажем, че Европа е решаващата играе решаващата роля за изграждането на бъдещето на света. Канада ще се проведе заседание на Г-20, което ни напомня, че тези въпроси са не само европейски, но и глобални. Що се отнася до положението в Гърция, то не е в дневния ред на Европейския съвет. Но честно казано не мога да си представя как е възможно държавните и правителствени ръководители, особено онези в еврозоната, да не обсъдят този въпрос. За това нека да изложи и нашата позиция по този въпрос. В момента в Гърция правителственият дефи... държавният дефицит е огромен и е много важно той да бъде понижен. Гърция предприема съответните мерки и Мерките, предприяти тази година, е, имат за цел да намалят дефицита с 4% от брутния вътрешен продукт. Тези е, мерки са одобрени на съвета на министрите от 16 март. Гърция трябва да продължи да полага усилия. В отговор на економическата ситуация в Гърция – на 11 феврари е, неформалната среща на ръководителите е, на държавните правителствени ръководители заяви, че ще бъде направено всичко възможно от е, страна на Европейския съюз, за да се запази стабилността в рамките на еврозоната. Според комисията е необходимо да има инструмент за координирано действие – в рамките на еврозоната, който да предоставя да предостави подкрепа за Гърция, ако има такава нужда. Този тип механизми не трябва да действат автоматично. Създаването им е въпрос на отговорност и на солидарност. Гърция в момента полага усилия и като я подкрепяме, не са, помагаме не само на Гърция, но и на стабилността на цялата еврозона. Рамковата система за координирано действие трябва да е последно средство, след като сме използвали всички възможни решения на национално и европейско равнище. Целта на такъв инструмент би било да подобри един, единството в еврозоната. Еврозоната е един стълб на стабилност и трябва да я поддържаме. Може да се работи с междуправителствени инструменти, но те трябва да са част от европейската рамка. Начина по който ще откликне Европа на това конкретно предизвикателство ще бъде едно важно изпитание за европейските лидери. Еврото е едно от най-важните творения на европейския проект и на процеса на изграждане на Европейския съюз до, до сега и за това се надявам Европа да прояви отговорност и солидарност. Благодаря. Благодаря а, на председателя на Европейската комисия за негото експозе. Сега ще дам думата на политическите групи. Първо дам думата на НЕП, председателя на групата, господин Дол. Уважаеми колеги, това, което ЕНП очаква от Европейския съвет, е съвсем ясно да заяви, че ще има европейска солидарност, като в същото време не прави така, че всеки да носи собствената си отговорност. Очаквам от държавните и правителствени организи... ръководители, извинете, да изготвят една пътна карта, да видим докъде могат те да си сътрудничат и какви са основните проблеми. Смятат ли е, те, е, че са необходими общи действия за разрешаване на проблемите с, заетостта? Какво ще се прави с нововведенията, с обучението, с образованието? Ще има ли подкрепа за малките и средни предприятия, за изолирането на групи и бедността? Всички сме запознати с тези теми. Знаем, че държавите членки през 2000 година подписаха приоритети, записани в Лисабонската стратегия – те обаче не си дадоха необходимите ресурси, за да постигнат това и съответно загубихме много години, не постигайки тези цели. А пък нашите цели бяха постигнати от държави извън Европа. Моята група очаква от Европейския парламент не само да говори, а съвсем ясно да види докъде сме стигнали по постигането на целите и да види откъде да тръгнем по отношение на стратегията за Европа 2020. През юни месец парламентът ще излезе със свой вариант. Говори се много за солидарност, особено последните няколко седмици. И това е началото на на Европейския съюз. Имаме единен пазар, общата отбранителна политика, създаването на еврото. Всичко това е основано на принципа на солидарност. Не би трябвало да очакваме гръцките ни приятели изведнъж да се справят без този принцип, защото той трябва да се прилага към всяка една държава, която има трудности. Европейския съвет би трябвало да се фокусира върху този проблем. И ние имаме нужда от едно общностно решение. Решение за общността и на общността. Да се спазват правилата, разбира се, на Европейския съюз в контекста на механизмите за подпомагане в Европейския съюз. Разбира се, че и МВФ може да влезе в тази картина, но важното е нашите правила да се спазват. Стабилността на Европа е най-важното нещо, особено стабилността на финансовата ни система. Солидарността е едната страна на монетата, а другата страна е отговорността. Всяка една държава членка носи своята отговорност. Една отговорност да изпълнява задълженията си и там, където има трудности, трябва да се правят жертви и заедно а, да се върви напред с реформите, които са включени в това, независимо а, колко ужасяващи могат да бъдат тези реформи. Ева, Европа трябва да покаже солидарност с Гърция. Трябва да помогнем на Гърция да мине по този труден път. В същото време обаче Гърция трябва да предприеме необходимите реформи в краткосрочен и средносрочен план. Тези реформи ще й дадат възможност да се възползва от тази солидарност и да тръгне напред. Чухме какви са предложенията, сега те трябва да бъдат предложени. Господин председател, колеги, кризата означава, че трябва да се променим. И първо трябва да се промени Европейската комисия. Призовавам Европейската комисия да поеме своята роля на пазител на чредителните договори. Трябва да се прилагат критериите на пакта за стабилност и растеж. Ние ще подкрепим Европейската комисия в трудната и битка. Втората промяна, която е необходима, е промяна в управлението на публични финанси. Когато имаме растеж, всеки има право на своя собствена бюджетна политика, без да се интересува от другите. Когато обаче имаме криза, онези, които разходват най-много, изведнъж искат пари от онези, които са били доста по-благоразумни в своите разходи. Ще продължаваме ли по този път? Не мисля, че можем да продължаваме. Крайно време е държавите членки да си организират по-добре бюджетните политики. Не трябва чисто и просто да говорим за намерения, а трябва да действаме принципът на солидарността ще бъде много по-естествен в резултат на такъв тип действия. Господин председател и господин председател на съвета, насърчавам ви също да поемете инициативи в тази посока. Според мен точно във времена на криза успяваме да задействаме машината и да тръгнем напред. Трябва да се чувстваме горди, институциите ни трябва да са горди и е време за политически кораж. Благодаря. Благодаря а, много, господин председател Долу. Сега от а, името на социалистите и демократите, господин Шулц. Благодаря, господин председател. Европейската среща на върха трябва, и това е съвсем ясно, да се занимае с проблема кризата в Гърция. International Herald Tribune пише в уводната си статия днес нещо много интересно. Гърция обеща да напише домашните си и да санира бюджета си държавите членки на Европейския съюз и на еврозоната поискаха от Гърция да направи това като условие за солидарност. Гърция, така пише International Heron Tribune, направи това, което трябва, а този, който не направи каквото трябва, това е Федерална република Германия, която отказва да направи това, което обещала. Това е първата точка. Председателят на комисията съвсем правилно спомена изразът е, мрежа за сигурност. Не става дума за парите на дънакоплаците на Федерална република Германия, Франция, Италия и така нататък. Тези пари да изтекат в държавните каси на Гърция. Не това е целта. Целта е Гърция да бъде приведена в състояние да може да взима кредити на международния пазар по лихви обичайни за останалите страни. Обикновено 2,5 до 3% е обичайният лихвен процент. И е, трябва да се прояви солидарност, защото Гърция в момента плаща 6%. И всъщност ефекта от санирането на бюджета на Гърция, всички тези средства попадат в джобовете на международните спекуланти. Това е ограбване на хората в Гърция. И това е нещо, което не може да се нарече разумно, защото ако този пример продължи да се разпространява, когато несолидарността води до там, че е, се спекулира с е, една страна, изпаднала в тежко финансово положение в Европа, еврозоната. Това не е вече е, международна солидарност, а случай, в който се иска намесата на Международния валутен фонд. И тогава вече Гърция ще сложи началото. Следващите ще бъдат Италия, е, Испания и така нататък. Този, който не иска пламъкът да се разрази и пожарът да обхване е, големи площи, трябва да прояви сега солидарност с Гърция. И това трябва да се каже най-вече на германския федерален канцлер. Това да бъде постъпка, белязана от економическия разум. И за това не можем да освободим от задължения господин Барозо, да го освободим от отговорност. Комисията е тази, която трябва да предостави предложения как да се постигне стабилност в еврозоната. Комисията, според мен, направи хубави предложения и смятам, че съветът трябва да обърне внимание на предложенията на комисията. И е, част е, от тези предложения не е да се обърнем към Международния валутен фонд. Защо? Ние сме в състояние сами да решим проблемите в еврозоната. Между другото, аз съм очуден, че Ангела Меркел вкарва в играта Международният валутен фонд. Deutsche Bundesbank – т.е толкова консервативна, колкото Ватикана за католиците, пише в своя отчет за март, а именно, че става дума за структурни проблеми и директно финансиране от бюджета или рекапитализиране е, и това не можело да се обвърже с е, е, монетарния мандат на Deutsche Bundesbank. Федералната федералният канцлер на Германия в противовес на казаното от нейния финансов министр, казва, че МВФ трябва да реши проблема. Но това не е правилният път. Това, което ние е, имаме нужда в момента е да се каже на е, финансовите пазари, че могат да спекулират колкото искат, но няма да разрушат еврозоната. Едва когато им подадем този сигнал, тогава можем да бъдем е, сигурни, че няма да се случи е, този разрив. А при CDS, така наречените кредит дефолт своп, е, там е, играта не трябва да продължава. Не може да се сключи застраховка за това да изгори къщата ми, къщата на съседа ми, ако тя изгори, аз да получа застрахователната премия. Кой може да има а, е, такива интереси? Това е принципа на Свети Флориан, а, който казва запази моята къща, запали другите, Боже. Това това е нещо, което не трябва да ни ръководи като принцип при гарантиране на стабилността на еврото в еврозоната. Накрая може да вземем решение такова, каквото искаме. Дали европейска солидарност или пък е, да отстъпим пред е, малцина от Financial Time е, Германия, който е вестник, който не е ориентиран към социал-демокрацията, ще цитирам следното изречение. Намираме се в една ситуация, пише Financial Times Германия, в която европейската необходимост и германският национален популизъм се изправят един срещу друг. За какво да е, кажем за, да кажем е, всъщност да на европейската необходимост? Благодаря, господин Шулц. И в именю групи... Сега от името на Алде, председателят господин Гифер Хофштадт. Благодаря, господин председателю. Господин председателю, смятам, че Заключението, което можем всички ние, представени в Европейския парламент, да изведем, с изключение, може би, само на евроскептиците, които тук са много самодоволни а, по отношение на това, което се случва в Европата, останалите политически фракции в парламента, според мен, са съгласни, че имаме нужда от трезво мислене в Европейския съвет. Седмици наред извън институциите се водят спорове какво да се направи за Гърция, какво да се направи за еврозоната. Вместо да се вземат решения, които а, се основават на някакви къвги и караници какво да се предприеме, трябва да се погледнат нещата право в очите. Освен това, господин председател, оставам с впечатление, че за 4 дни видяхме членове на съвета, които навредиха много повече на европейския проект, отколкото евроскептиците успяха последните 4 години. Единственият начин да променим това, да спрем всичко това, е да вземем едно ясно решение на базата на предложение на Европейската комисия. Радвам се, че господин Барозо каза днес, че ще предложи решение пред е, съвета. Решението, съгласен съм с господин Дол, решението трябва да бъде европейско, общностно. И не бива да бъде решение, което да изисква да се вадят пари от е, джобовете на данакоплаци и да се дават на Гърция. Имаме нужда от европейски инструмент. Този европейски инструмент трябва да намали лихвите по държавните облигации на Гърция. И това може да стане не с изолация на Гърция, а да се направи в общо европейски план, защото Европа има и ликвидност и достатъчно добра а, репутация, защото това е най-важното при държавните облигации. Когато имаш ликвидност и добра репутация, а, то тогава а, и държавните ти облигации върват добре. По този начин можем да помогнем на техните облигации, вместо да искаме от нашите данакоплаци да харчат пари за спасяването на Гърция. Господин председателю, по-настоящем имаме 3% в Германия и 6,5% в Гърция. Ето такъв огромен разнобой, такъв огромен спред на а, лихвите. И единственият начин е, е да имаме европейско решение. А то ни е необходимо и защото гърците ще направят необходимите усилия, но за да може тези усилия да доведат до някъде, те имат нужда от подкрепа. Ако не свалим лихвените проценти, то тогава всички усилия на гърците, цялата полза от тези усилия ще отиде в джобовете на спекулаторите, защото гърците ще пестат, ще урязват разходи и кой ще извади полза от всичко това? Капиталовите пазари и спекулаторите, които в крайна сметка ще трупат тлъсти пачки от лихви. Европа трябва да се намеси, за да може консолидационните усилия на Гърция да бъдат смислени. Тези мерки са необходими, те трябва да бъдат ефективни и ефикасни. И за това Европейския парламент трябва да подкрепи предложението на Европейската комисия и се надявам, че сега съветът ще мълчи и ще се подпише там, където трябва. Благодаря, господин председател Ферховщад. Сега давам думата на Ребека Ханс, председател на групата на Зелените. Колеги, искам съвсем накратко да ви припомня за какъв кратък период когато банките имаха проблеми в Европа и в целия свят, в какъв кратък период е, понякога, дори е, от днес за утре, се решава ние да помогнем на банките да излязат от това тежко положение. От е, днес е, обаче дискутираме условията за тази помощ, но до ден днешен ние не сме изяснили, примерно, банковия надзор и при какви условия да се помага. И ако сега не разберем, че тази гръцка криза, кризата на евро е всъщност една европейска криза и тя се дискутира от седмици, от месеци, без е, европейците да вземат необходимото решение, за мен това е срамно и мога да кажа, че като а, германски депутат в Европейския парламент, аз а, наистина се срамувам за е, федералното правителство на моята страна, защото днес прочетох, че ще има извънредна среща на върха в Брюксел и то само при условие, че Гърция ще вземе решението, което желая госпожа Меркел. Тя иска да се върне като победител от Брюксел в Берлин, без изобщо да дискутира за други възможни и мислими решения. И тук вече победи улицата. И тук е, трябва да си помислим много добре, господин Ланген, и във вашата специална германска делегация, дали това е възможно. Солидарност или несолидарност в Европейския съюз, да бъдеш или да не бъдеш в Европейския съюз, това зависи от резултатите от е, проучването на общественото мнение, която, е, което всъщност в момента се извършва във връзка с предстоящи избори. Аз смятам, че това това е популизъм и е, до ден днешен е, не сме имали случай, е, в който държавните и правителствените ръководители да трябва да е, решават как еврозоната да е, се отнесе към това как Гърция да реагира. Миналата седмица аз бях в Гърция, но още веднъж искам да спомена за гражданите в моята страна, в Гърция и в Европейския съюз, че солидарността е, е много важна тук. Възможността, е, която трябва да се предостави на Гърция за благоприятни кредити, всичко това може да функционира само когато е, не превърнем този въпрос в задънена улица аз ясно видях, че гражданите на Гърция сега получават шанса да изградят една по-добра държава. Държавата Гърция трябва да използва кризата за реални реформи и ние не си правим услуга, ако тук на това място не предложим нашата солидарност, без да изискваме от Папандрео още по-тежки реформи от тези, които той обяви до сега. Както казах, според мен гърците заслужават много повече. Дами и господа, тъй като този популизъм а, в Германия за мен е нещо много опасно, искам а, да обоснува това и от друга перспектива. Нашият анализ показва следното. Еврото а, може да бъде а, трайна валута в дългосрочен аспект, когато европейците положат усилия за интеграция на своята економическа политика. Конкуренцията около така наречените твърди интереси винаги ни създава трудности възможности, каквито имаме в момента. Тук трябва да се направи още много и нещата стават твърде горчиви, господин Ланге, защото много неща трябва да се обяснят на гражданите за това колко е необходима интеграцията. Много трудна беше дискусията около е, Конституцията и сега се радваме, че Лисабонския договор е вече в сила. И сега при първото предизвикателство след приемането на този е, договор побеждава улицата и е, наистина е, германските колеги от партия, от групата на НП биха направили добре да посъветват госпожа Меркел да не спира интеграцията и да обърне поглед към повече прозрачност, към повече аргументи и а, е, това трябва да ни ръководи, а не е, Сайтунг и улицата. И Сайтунг веднага пише еврото трябва да се премахне и да се въведе отново германската марка. Е, вижте, е, аз е, мисля, че при това положение господин Саркози няма да се предаде, а ще прояви повече разум от госпожа Меркел. Благодаря много, госпожо Харм. Със сега от името на групата на европейските консерватори и реформисти господин Камински. Господин председател, в Европейския парламент в момента провеждаме дебат на тема Гърция, въпреки че тази тема дори официално не е включена в дневния ред на Европейския съвет. Бих искал да се прояви уважение към гръцкото правителство. Има протести по улицата, това е едно правителство, чието избиратели са се вдигнали против него, но въпреки това правителството предприема сериозни мерки и не се поддава на популизма. Много жалко е, че не всички европейски лидери могат да постъпват по този начин и да се противопоставят на популизма. Европа има нужда от солидарност и Европа е изградена въз основа на солидарността. Но не можем да допускаме нито един политик, в която да било страна да третира економическата политика като а, някакъв а, вид начин за бързо трупане на ползи. Това се правеше в Европа до сега. Ако, има Ако се провежда една економическа политика без рационални стратегически мерки, е, тогава резултатът е катастрофален. Оказва се, е, че понякога идеологията се поставя над економиката. Гърция се присъедини към еврозоната прекалено рано и продължава да се сблъсква с затруднения. Надявам се Европейската комисия под председателството на господин Барозо да действа като застъпник на европейските ценности и на здравия разум в Европа. Господин председател, в, днеш... в днешните времена на економическа криза не трябва да прилагаме мерки, които само ще влушат кризата. Увелич увеличената бюрокрация, увеличеното регулиране само ще затруднят действието на економиката. Не трябва да допускаме свободният пазар да се завладява от бюрократите. Трябва да се проявява уважение към раз... разликите в економическата и социалната политика на различните страни в Европа. Има културни, исторически и други ди... разлики между държавите членки. Така че аз съм за солидарността спрямо Гърция и, проявявам, и искам да заявя своето почитание към гръцкото правителство. Благодаря, господин председател Камински. А сега от името на конфедералната група на Обединената ревица, господин Лотер Биски. Господин председател, рядко а, моето мнение съвпада с а, мнението на председателя на парламента и на комисията. Обаче, когато а, те предупреждават от ренационализация и изискват солидарност, тогава аз мога само да се съглася. Освен това, господин Барозо скоро а, посочи в Страсбург дали най-лошите финансови спекулации не би трябвало да се забранят е, разрастващото се социално разделение в Европейския съюз и в държавите членки е вече факт, който не може да бъде пренебрегнат от никого. И свързаните с това неотложни въпроси не са а, на дневния ред на държавните и правителствените ръководители на първата среща на върха след приемането на Лисабонския договор. Естествено, а, економическа стратегия, дебат около пакета 2020, да, обаче, а, както знаете, моята политическа група, така както стратегията е формулирана от комисията, тя, моята политическа група не я приема защото в крайна сметка това доведе до кризата. Ние желаем една стратегия за Европа, която да очита социалните и екологичните необходимости, да ги поставя над интересите за конкуренция. И аз мисля, че стратегията Европейски съюз 2020 се отдалечава на светлинни години от това изискване. И когато отделни членове на федералното правителство в Германия е, се изправят е, срещу това е, аз мога да посоча примерно заетостта, образованието, изследователската дейност или борбата с бедността и то в Европейската година на борба с бедността. Аз смятам, че едно такова поведение няма да срещне разбирането на повечето държавни и правителствени ръководители на страните от Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Биски, давам думата на Ники Цевела от името на Европа за свободата, на свободата и демокрацията. Благодаря, уважаеми дами и господа. Моята държава Гърция има много сходства с Калифорния. Хубав климат, и ние живеем преди всичко от нашата земя, нашите гори изгоряха, така както и горите в Калифорния. Ние имаме Олимпийски игри, били сме домакин на Олимпийски игри, имаше такива и в Калифорния в крайна сметка имаме същите проблеми като Калифорния. Но сега се питам, господин председател, ако Калифорния сега имаше проблем с отпускане на заеми, как би реагирало Централното правителство на САЩ? Те също ли е, биха дали свобода на действие на спекулантите? И сега преминавам на английски. Е Аз е, мисля, че ние е, трябва да си зададем въпрос, имаме ли централно правителство в Европейския съюз или не. Естествено, Гърция е, съставлява 2% от економическата мощ на Европейския съюз и освен това Гърция създаде огромен проблем за еврото и е, всъщност ние застрашаваме Европейския съюз. Всъщност много ясно се вижда, че е, ние имаме е, необходимостта да се изправим пред е, един тест, е, пред едно изпитание и най-вече, що се отнася до е, политическото ни ръководство. Може би трябва да видим какво сме постигнали до сега. Преди 30 години аз бях млад служител, работих тук в Брюксел и защитавах общия пазар. Сега общият пазар е реалност, е, имаме общ вътрешен пазар, имаме еврото, но о, има нещо, което не сме постигнали и за това аз е, сега съм сред евроскептиците. Надявам се, че утре ще успеем да покажем, че наистина е, сме постигнали нещо заедно. Благодаря, господин председател. Благодаря много. Давам думата на Золтан Балт от името на независимите депутати. Благодаря, господин председател. Някои от преждоговорившите споменаха най-добрите решения за проблемите в Гърция. Всъщност всички ги споменаха. Господин Барозо, до сега не сме видели тази точка в дневния ред. Не е ли малко лицемерно това? Официално точката не е включена в дневния ред. И в крайна сметка не само Гърция се сблъска с трудности. През 2009 година Унгария беше на ръба на фалита заради сериозни грешки на предишното правителство и приеха един много строг бюджет, който се отрази много тежко на страната. Така че трябва да си извадим полките от финансовата криза. Мисля, че през последните 20 години от падането на Берлинската стена насам видяхме и други падения, например падението на Уолл Стрит. Това е много важно за економиката. Благодаря, господин Болца. А сега индивидуалните оратори от името на групите, господин Хосе Манел Гарсия Маргая. Благодаря, господин председателю. Господин председател на съвета, вие най-добре знаете, че моята страна имаше огромно желание да помогне на Испанското председателство да е успешно. Продължаваме да го искаме, но ще трябва да пренасочи отчете усилията си и да, да дадете малко лидерска позиция, т.е. да покажете как да се реши проблема с Гърция. Няма да повтарям казаното от колегите, но когато имаме а, лидерство, това означава, че директивата за альтернативните инвестиции би трябвало да бъде забързана, а не да бъде забавена от вашето председателство. Лидерството означава, че всички пакети, които са свързани с финансовата силност, трябва да бъдат прокарани бързо, а не да се приемат предложенията на съвета, които са много по-консервативни от предложението на комисията, дори по-консервативни от доклада Ларозиер. Европейския парламент ще предложи на Испанското председателство едно споразумение, свързано с надзор, което да даде повече Европа и повече надзор. Надявам се Испанското правителство, което винаги е защитавало тези идеи, да подкрепи Европейския парламент и да не се поддава на различни внушения от другата страна на Ламанша. Затягането на бюджетната дисциплина означава нови идеи, свързани с мерки по предотвратяване и превенция. Председателството най-добре знае, че различните планове за стабилност, които се предлагат, са чисто и просто някакви опити е, да се пише нещо, независимо дали след това то ще бъде факт. Защото ако няма богатство, ако няма пари, няма как да си оправим сметките. А това е свързано и с външния свят. Не бива да забравяме всичко това, ако искаме този пакт да е задължителен. Имаме нужда и от нови идеи за управлението. Това се каза и в, един, в една статия. Господин министър-председател на Испания каза, че иска повече управление, пък знаете, че е, Лисабонския договор вече е в сила и това вече го има. Моля, кажете ни, ако има нещо друго. Ще ви помогнем, но трябва да ни кажете. Трябва да знаем какво имате предвид и какво искате, защото в този парламент такива празни, празни идеи няма как да се получат. Благодаря, казва председателката. Дам думата на следващия оратор, господин Хюз. Благодаря, госпожо председател. Ние смятаме, че проекта за заключение на съвета, които изтекоха тази седмица, са доста опасни за Европейския съюз. Заключенията говорят за едно навременно излизане от мерките за подкрепа. Какво означава това? Това го видяхме в заключенията на Екофин миналата седмица. Видяхме, че те искат да се прекратят мерките за подпомагане на пазара в края на тази година. Декември съвета говори за това, че трябва да се върнем към критериите на пакта на стабилност до края на 2013 година за всички държави членки. Смятаме, че това е прекомерно оптимистично и ако следваме тези указания а, и спазваме критериите на пакта до 13-та година, това би означавало огромни урязвания на бюджетите в публичната сфера, намаляване на а, способността, ще има едно намаляване на економическия растеж, намаляване на потенциала на Европейския съюз години напред. Това е прав път към а, провал. Имаме нужда от една страна една отговорна фискална политика и от друга страна подкрепа на пазара на труда. Имаме нужда от една а, а, стратегия за излизане, която да е устойчива. Каза се от един датски институт, че до края на 2013 година допълнителни 4,5 милиона европейски граждани ще се присъединят към бюрата за безработни и това трябва да бъде избегнато. Искаме две годишен мораториум върху прекратяване на мерките за подкрепа. Тези седмица също така ще предложим един механизъм за финансова стабилност. Надявам се господин Брозо да е тук и да ме чуе, е, защото иначе щеше да е ясно, ако ги открадне и утре ги предложи като препоръки е, пред съвета. Благодаря. Давам думата на госпожа Ек за минута и половина. Благодаря. Съвета ще се срещне утре, за да обсъди бъдещето на Европа. Европа, която се сблъсква с сериозни проблеми финансовата криза, кризата на заетостта и климатичната криза. Економическия растеж въз основа на социални и екологични мерки е най-доброто решение. Опасявам се обаче, че мерките, които ще бъдат предложени, ще са твърде общи и няма да помогнат да се постигне тези цели. Стратегията за 2020 година може да се превърне в още една Лисабонска стратегия, т.е. още един провал. Европа трябва да се занимае с тези е, предизвикателства смело и директно. Задължителните стандарти трябва да се базират на Лисабонския договор. Второ, ако финансирането е условно, в зависимост от това как държавата членка изпълнява своите ангажименти, тогава ня... няма да харчим парите си за правителства, които мамят статистиката. Трето, комисията трябва да издава своите препоръки за политиката и да го обсъжда с парламента преди да се обсъди той в съвета. Като европейски политици трябва винаги да поставяме гражданите в сърцето на нашата политика. И нека да направим обещанията си действителност и котенцето на комисията да стане тигър. Grazie, la parola all'onorevole Zile per un minuto. Eh, Господин Зиле, една минута. Благодаря, трябва да говорим не само за Гърция, когато говорим за солидарност. но за Европа като цяло. Тук е, говорим е, за решението на съвета за стратегията за 2020 година. Според мен предложението на комисията трябва да е насочено не само към економическото сближаване, но а, трябва да бъде разгледано от гледна точка на финансовите перспективи до 2020 година. Елементът на економично, економическо сближаване е от решаващо значение. Това означава, че за този период – трябва да предприемем мерки за осигуряване на сближаване, защото ако не го направим след 2013 година, разликите между регионите ще са още по-големи. Това ли е нашата цел? Така ли разбираме солидарността в Европейския съюз? Мисля, че Европейският съвет трябва да се захване с този въпрос много сериозно и економическото сближаване да е една от най-важните цели. Благодаря. Давам думата на колегата Хаджи Георгио. Благодаря, госпожо председател. Ние Интензивно се занимахме с темата Гърция и то съвсем основателно. Искам да кажа нещо обаче и за другите страни. Господин Шулц посочи, че лихвите днес са 2,3% в Европа. В Кипър обаче са 6% и там банките наистина са много твърди. Нищо не може да се промени. И аз мисля, че съвета трябва наистина да предприеме нещо в бъдеще, за да не бъдат засегнати и други държави и да не попаднат в същото положение като Гърция. Искам да се спра на две неща. Ние дадохме милиони на банките, госпожо председател, с цел да бъдат е, така добри да съживят економиката. И аз мисля, че ще бъде съвсем добре, ако държавата е, предвиди тези средства като заеми на лица, които искат да си закупят жилища и да заплатят първата вноска. По това може би бихме могли да разгледаме и данъците предвид определени трансакции между държавите. И още нещо искам да кажа. За една минута просто наистина нямаме време да изложим мнението си и в крайна сметка ставаме смешни. Говорят се само откъслични думи. Благодаря. Благодаря. За една минута наистина много не може да се каже, съжалявам. За една минута господин Бургетио. Благодаря, госпожо председател. Трудността да се управлява еврозоната става все по-ясна за всички ни с всяка изминала минута. Накърняват се правата на суверенните държави. Няма ясни решения. Не искам това да стане нещо като мисията невъзможна по отношение на спасяване на което те е държава членка. И тези неща да се обсъждат в Германския конституционен съд. Искам обаче да ви припомня, че е нужно Европейският съюз като част от финансовите си мерки, да обърне сериозно внимание на малките и средни предприятия. За, по никакъв начин не им обръщаме внимание. Огромни фондове преведохме на банките. Какво стига до малките бизнеси от а, малките и средни предприятия? Малките и средни предприятия фалират. И Европа в спешен план трябва да се занимае с този въпрос. Благодаря, господин Ланген. Благодаря, госпожо председател. Искам да изкажа похвала на Гърция по отношение на пътя за решаване на проблема с кризата. И този път е, няма как да не включва и реформи. Това е правилният път. Всичко останало, което се предлага, е в противовес на европейските договори. И аз очаквам както от е, председателя на комисията, така и от парламента да спазва договорите и да не прави предложения, които са в в противовес на тези договори. А на колегата Шулц искам да кажа, че високият говор не замества компетентността, не спекулантите е, доведоха до това положение в Гърция. Вътрешните правила на еврозоната доведоха до това положение и Германия и Франция бяха лошите в случая, а не Гърция, защото през 2002 и 2003 година всички останали държави членки дадоха отрицателен пример. Не другите. И Гърция всъщност няма никакви упреци към нея. Обаче, ако не се променят правилата и ако няма готовност държавите членки да спазват е, тези правила, тогава евро еврозоната ще получи проблеми. И е, трябва да кажа, че не спекулантите бяха е, тези, е, които доведоха до това положение. По-малко от една трета от гръцкия дълг беше покрит е, с гаранции. Е, много малко е, кредит е, дефолт слопс бяха използвани в Гърция. Това е положението и е, финансовите министри са лошите в случая, защото ако ние не създадем правила и не ги спазваме, ще попадаме все в нови трудности. Това е всъщност ключа към решението, а не да се отправят упреци към а, един правителствен ръководител, а, който спазва европейските договори. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Свобода. Уважаеми колеги, съвсем ясно е и колега Ланген беше казано тук, че Гърция трябва да напише домашните си, обаче беше казано ясно, също, че трябва да има и солидарност. Солидарност, която да помогне Гърция да напише домашните си. И независимо от процентите, които се споменават и спекулантите, които не са виновни за кризата в Гърция, обаче са виновни за огромните дългове, които Гърция ще направи сега, това е решаващият момент. Уважаеми колега Ланген, един вестник, който е близко политически до вас, например Financial Times, каза съвсем ясно, това е разлика разликата между господин Кол и госпожа Меркел. Господин Кол щеше да каже, нека да решим проблема заедно с Гърция, а госпожа Меркел казва какво пише в договорите, какво казва Съдът на Европейските общности, какво казва Федералната конституция. Това е разликата. Дали е, Европа е, всъщност е за интеграция или гледа само в собствения си двор. Никой е, не иска такива популистични действия, защото защото ако не се мисли за бъдещето на Европа, тогава се стига до такава какофония. Друг един вестник, Daily Mail, посочва, е, всеки ден се прави ново предложение. Сега, е, не става въпрос е, за това дали да дадем отговор или да не дадем отговор. Това е неприемливо. Необходими са мерки в Гърция. Това е извън съмнение. Обаче, наистина трябва да има и е, сътрудничество на европейско равнище, което да пречи да се появяват такива проблеми, а това може да стане, когато е, същевременно е, с това има и европейска солидарност и затова аз очаквам от срещата на върха европейска солидарност, така че да можем да имаме едно по-добро бъдеще, отколкото настоящето. Благодаря. Давам думата на госпожа Хол за минута и половина. Е, тази среща на върха трябва да се занимава с енергетика. Копенхагенската среща, ако беше завършила с споразумение, то тогава трябваше да говорим за едно намаление от 30% на емисиите, а това така или иначе трябва да стане. Първо, защото амбициите, които определихме на пролетния съвет 2007 година, биха означавали едно намаляване много повече от 20% при днешните економически обстоятелства. Миналата седмица господин Танака, изпълнителен директор на изключително внимателната Европейска енергетична агенция, заяви, че прогнозите на агенцията предвижда 23% намаление на емисиите, а тези 30% биха били една отлична цел за в бъдеще. Ако подхождаме сериозно към тази цел от 95% до 2020 година, то тогава поне 30% трябва да бъдат записани в пътната ни карта и смятам, че Европейския съюз трябва да се е, превърне в една ниско въглеродна и е, енергоефективна економика, която да създава зелени работни места. Те са в сърцевината и на стратегията за Европа през 2020 година. Ние трябва да подкрепим господин комисаря и да признаем, че сега можем да си позволим тази цел от 30% и съветът би трябвало да признае, че най-лесният начин това да стане е енергийната ефективност и по-специално задължителна цел за енергийна ефективност. Лидерите на Европейския съюз би трябвало да предадат едно съвсем ясно послание тази година, както го направиха през 2007. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Шимански за минута и половина. Дами и господа, вместо да говорим за приложението на стратегията за 2020 година, е добре да говорим за нещо, на което можем да повлияем. Ние бихме могли да защитим вътрешния пазар от протекционизъм – можем да направим така, че европейското право да е по-лесно приложимо в областта на бизнеса. И е, по-доброто законотворчество е една от отговорностите на Европейския парламент. Държавите членки трябва да е, се реформират. Трябва да им дадем възможно най-голяма свобода е, по отношение на тяхното законодателство за данъците и бизнеса. Свободата е отговорът на кризата. Благодаря. Давам думата на госпожа Вортман Кол за две минути. Благодаря, госпожа председател. Все още няма решение на спешното положение в Гърция. Дори гръцкият министр-председател каза пред Европейски парламент, че Гърция възнамерява да подреди нещата в своята страна. И пактът за стабилност сам по себе си е израз на солидарността. И обаче има един проблем. В момента еврото потъва заради резултати, заради безкрайните преговори между столиците. Много добре е възможно най-скоро да се приключи с това. Най-добре е още утре. Според мен, комисията, държавите членки и Международния валутен фонд трябва да договорят спешен заем. Надявам се, че утре можем да говорим и за по-дългосрочни решения, а не само за спешното разрешаване на тази криза. Приложението на пакта за стабилност трябва да се подобри. Стратегията за 2020 година може да е успешна само ако имаме действително економическо управление на европейско равнище. Не е достатъчно това, че държавите членки се срещат на върха. Комисията трябва да използва пълните си правомощия съгласно Лисабонския договор – те трябва да използва всички инструменти, които са и на разположение, за да намери решение. Но както госпожа Ек каза, може би това не е достатъчно. Така че надявам се, че утре Европейският съвет ще предприеме решителни мерки, така че Европа да излезе от кризата с силна стратегия за 2020 година и добро решение за мерките след Копенхаген. Благодаря. Давам думата на госпожа господин Хунти за една минута. Благодаря, госпожо председател. От политиция и от пресата научаваме, че колкото е по-силна економиката, толкова Важ, по-важно е сътрудничество с Международния валутен фонд. Аз искам да посоча, че това е един твърде антисоциален сценарий за Гърция, но и за Европейския съюз. Такова нещо би подкопало международната легитимност. В никакъв договор, в нито един правен текст не е посочено, че е, една намеса на МВФ или на друга международна организация се предвижда при тази процедура. И наистина в Европейския съюз се създава прецедент, защото е, пакта за стабилност сега ще бъде направен по-строг и това ще даде съответното отражение. За Гърция това ще означава, че наистина ще трябва да се се вземат антисоциални мерки, така трябва да ги наречем съвсем открито, за да се постигне желания резултат. И аз мисля, че Подобно нещо очаква и други страни, които ще трябва да вземат подобни мерки под натиск. Благодаря. Благодаря госпожа Берес за минута и половина. Благодаря госпожо председател. господин председател на света, господин комисар, наистина трябва да се спазят някои правила, за да се уреди ситуацията с Гърция. Чухме господин Ланген, той посочи договора, духа и буквата на този договор, обаче когато погледнем член 122, например, се установява, че нито един от авторите на този договор си е представил че е, ще бъдем изправени пред е, проблем, какъвто имаме днес. И за това трябва да бъдем е, креативни, за това трябва да бъдем солидарни и идеята да се намеси Международният валутен фонд в случая с Гърция е нещо, което противоречи на здравия разум. Ние трябва да направим две неща и това трябва да очакваме и като послание от Европейския съвет. Послание за солидарност към Гърция и също така послание за отговорност за управление на публичните финанси. Аз мисля, че ние трябва да подходим спокойно към проблема, не трябва да се поддаваме на натиск, не трябва също да използваме инструменти, които не са функционирали до сега, ние трябва съвсем ясно да преследваме е, точно очертани цели по отношение на публичния дефицит и на публичната задлъжнялост. Също така ни е необходимо сътрудничество, необходима ни е не една добра е, добавена стойност. Това очакват хората в Европа и аз мисля, че това ще е, направи Европа с нужната отговорност. Благодаря. Un minuto. Господин Петровски, една минута. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, денят преди Европейския съвет, свързан с нова економическа стратегия на Европейския съюз, ние би трябвало да извлечем полки от фиаското на Лисавонската стратегия. За да можем да се състезаваме на глобалните пазари, би трябвало постоянно да новаторствуваме. но много страни, включая Полша и други централно-источноевропейски страни, биха били дискриминирани, ако всички средства се насочат в тази посока. Испания, Португалия и други държави на Европейски съюз миналото са извлекли полза от инфраструктурните проекти, инвестиции а, и пътни, и киберинфраструктура. Искаме същото да се случи и в нашите страни. Източните страни особено източната част на Европа, би трябвало да има отделна бюджетна линия в стратегията Европа 2020 година. Не би било подходящо бедните страни на а, континента да финансират а, едни нововведения, от които ще извлекат полза само новите, а, старите, извинете. Господин Тусас има думата, казвате председателката. Благодаря. Стратегията на Европейския съюз Европа 2020, която ще бъде обсъждана на среща на върха като е, последица от Лисабонската стратегия, показва, че при нас в Гърция трябва да се насочат да, всички сили да се вземат мерки, е, които е, всъщност да се ползват с доверието на всички. Тези мерки бяха обсъдени от политическите елици на държавите членки на Европейския Европейския съюз. Това е стратегия на капитала и тук е, целият Европейски съюз е, попада под теологически терор. Народът се манипулира. Наистина, ние виждаме лъжите от тези десноцентристски правителства. Виждаме, че Европейският съюз и Валутният съюз трябва да бъдат щит срещу кризата. Това са всъщност приказки от хи... общият европейски пазар, от вътрешния пазар. И а, това, че а, всички 500 милиона жители на Европейския съюз са солидарни, равни помежду помежду си. Всичко това са само приказки. Истинските проблеми, например в Гърция, са съвсем различни. Ние виждаме, че те ще се решат на гърба на народа и тук ние трябва да покажем солидарност и да се борим за тази солидарност. Това, което се случва в Гърция, естествено е свързано с конкуренцията между империалистическите държави и Европейския съюз. Примерно САЩ, Китай и останалите срещу Европейския съюз. И ние виждаме, че срещу тази стратегия на настъпление на капитала са изправени работещите хора, народът и е, за този народ ни е необходима стратегия, необходима ни е политика, е, така че да можем да е, се справим с потребностите на народа. Благодаря. E Господин Хакмарк, минути и половина. Um, Първо, отношение на публичните финанси, и второ, по отношение на конкурентоспособността. Минус е, година по това време обсъждахме в този парламент как да се изправим пред кризата. Имаше такива, които заявяваха, че трябва да харчим повече и да има по-голям дефицит в бюджетите ни. И някои, като мен, например, които казваха, трябва да контролираме публичните разходи, за да има стабилност в бъдеще. Ето, вижте сега резултатите. Някои държави членки последваха политиката по разходи и поемане на по-голям дефицит. Всички виждаме последствията от този подход. По-голяма държавна задлъжнялост, вътрешен дълг, също така и по обслужване на този дълг поради високите лихви. Ето това е действителността, която не дава възможност да има инвестиции в много държави членки. Смятам, че трябва да извлечем поука от всичко това. Трябва да приемем правилата, които вече имаме налични и трябва пакта за стабилност и растеж да стане по-добър, за да може да отговаря по-добре на кризите в бъдеще. Някои сега казват да забавим стратегията за прекратяване на мерките за подпомагане и публичния дефицит. Това е погрешно защото тогава ще уроним способността си да се възстановим и ще засилим разходите, които се плащат по лихви в държавите членки. А сега за конкурентно способността, Тя върви върви ръка в ръка с стабилните финанси и с реалните промени, които трябва да бъдат направени. А ние говорим за това от повече от 10 години. Това сега трябва да решат на срещата на върха държавите, държавите правителствени ръководители. Благодаря, господин Булман.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 аз мисля, че ние през последните години в, сме били в други парламенти, защото аз съм бил свидетел на друг парламент, различен от този, на който вие сте свидетел. Казваше се, че трябва да погледнем малко по-строго на рейтинговите агенции. Казваше се, че трябва малко повече регулация при хедж фондовете, че трябва малко повече регулация по отношение на критичните участници и продукти на пазара, за да не се е, движим към към фиаско. И е, вие казвахте, е, няма смисъл, пазарът регулира сам всичко. И е, казвахте също, че навсякъде, където се меси политиката, нещата се влушават. И виждаме сега резултата. Международното фиаско е всъщност е, причина за е, задлъжнялостта на държавите членки в Европейския съюз. Аз мисля, че това беше една е, погрешна ориентация по отношение на заетостта и економиката. Това стои из извън всякаква дискусия. Така както извън всякаква дискусия стои фактът, че колегата Ланген посочва, че госпожа Меркел е разбрала европейския договор. Не го е разбрала. Тя е в състояние да подкопае европейския договор и неговите цели и е, то защо? Защото се страхува, че ще загуби важните избори в Северен Рейн Вестфалия. Но не това е ръководството, от което се нуждаем в Европейския съюз. Беше казано стратегията е Европейския съюз 2020. Най-важното. Моля, е, кажете, че трябва да бъдат е, събрани нови средства. Моля, борете се за е, данък върху финансовите транзакции. Борете се за повече растеж в Европейския съюз, за да може средното съсловие условие и наетите лица да получат повече шансове. Днес установяваме, че е жалко, е, че е, трябва да се действа с такива правителства, като това на госпожа Меркел и да се очаква те да спасят Европейския съюз. Нашето централно послание към среща на върха е създайте необходимите инструменти, за да получим наистина резултат. Grazie. La parola all'onorevole Weber per un minuto e trenta.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 Минута и половина, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Колегата Шулц посочи, че Гърция даде своето и сега е ред на Европа. Аз мисля, че Европа трябва да каже благодаря, ако държавите членки спазват правилата и се върнат към 3% критерий. Моята страна беше пред подобна ситуация. Имаше тежки мерки на економии. Никой не искаше тогава да създава европейски валути валутен фонд. Говори се за спекуланции по пазарите. Уважаеми дами и господа, естествено има натиск от страна на пазара. Обаче е факт, че е, след е, присъединяването на Гърция към еврозоната е, имаше много големи предимства по отношение на лихвите. Обаче Гърция изконсумира тези свои предимства и не този е добър европеец, който поставя днес парите на масата, а добър европеец е този, който спазва правилата, които са приети от от всички. И то в целия Европейски съюз. Уважаеми дами и господа, освен това искам да посоча още нещо. Трябва да подкрепим комисията, защото предложенията, които са насочени към далечното бъдеще, са в правилната посока. Ние сме приели 3% и за това ни е необходима една силна комисия, която да контролира тези 3% и да наложи спазването им. Ние успяхме че, да установим, че държавите членки в Европейския съюз не могат да се контролират взаимно при спазването на 3% дефицит критериите, затова искаме силна комисия, която да следи спазването на тези критерии. Госпожо председател, трябва да говорим положително за еврото. Еврото е, е всъщност един голям плюс за всички хора и е, ако е, Европейският съвет не разбере, че еврото наистина е голямо предимство, хората няма да го знаят и затова нека кажем още веднъж да на тази силна валута. Благодаря. Господин Лайнен, за минута и половина получава думата. Уважаеми колеги, колеги, кризата в Гърция е актуален проблем, обаче е, кризата по отношение на растежа и екологиката, това са проблеми, които имаме от години и е, Европейският съвет сега ще трябва да вземе решение за тяхното овладяване. В стратегията 2020 наистина се посочва, че е, растежът трябва да бъде устойчив и интегративен и като гледам заключенията на съвет, съвета нещата са стеснени до голяма степен, които се и се е, свеждат до класическата стратегия за растеж, която не ни доведе много далече. Един растеж не може да бъде интелигентен, ако не е устойчив и не може да бъде интелигентен, ако не е интегративен и за това посланието към съвета и председателството погрежете се да бъдат спазени тези три основни стълба. Това е новото, което сега трябва да се приеме. Аз съм много доволен от факта, че е,

растежът, при който се прави економия на ресурси, е наистина флаг за Европейския съюз. Това ще ни помогне да направим економии на разходи и да решим редица проблеми. Очаквам от комисията ние да получим пътна карта през 2010 година, защото става дума за една смесена задача на Европейския съюз, но и на държавите членки и ние трябва да приемем задължителни условия, така че да се наложи изискването за 20% економия на енергия, за да се знае какво ни очаква в бъдеще и за да може също промишлеността да направи съответните инвестиции. Благодаря, господин Мауро, за минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Ако ми зададете един въпрос, който си задават много италианци, а, ако искам да си задам един въпрос, който си задават много италианци, това ще е въпроса за какво ни е Европа. Какво представлява Европа, ако не е готова да помогне на Гърция в тези обстоятелства? В крайна сметка, в сърцето на нашия политически проект в хромозомите на Европа се намира принципа на солидарността. Едновременно с това обаче се вижда, че онези, които искат да се борят срещу финансовите спекулации, е, се опитват да е, ги заменят с политически спекулации. Как можем да си представим, че ще се борим срещу канцлера Меркел? Как можем да си представим? да, че можем да помогнем на Гърция по солидарен начин, като атакуваме друга държава членка. Припомня ни се, че политиката на солидарност трябва да се съвместява с политика на отговорност. Това е въпрос, който сме повдигали неколкократно. Говорили сме по този въпрос напълно единодушно. Солидарността и отговорността заедно могат да направят европейския идеал разбираем за всички. Трябва да си даваме сметка, че онова, което ни обединява, е повече от онова, което ни разединява. И за това трябва да работим амбициозно. Държавите и членки трябва да бъдат възможно най-строги по отношение на своя бюджет, но и да спазват принципите на солидарността, което ще е добре за европейския проект в дългосрочен план. Благодаря, господин Коферат. Има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Кръцката криза е най-сериозният проблем, с който се сблъска Европа в последно време. Ясно е, че е, происходът и е в липсата на достатъчна финансова строгост. Но едновременно с това и Европейският съюз се задейства доста бавно, нещо, което даде възможност на спекулаторите да започнат да действат. И така се стигна до спекулации. Това е първия сериозен проблем, с който се сблъскваме след влизането в сила на Лисабонския договор. Гръцкото правителство прие непопулярни мерки. които нарушиха неговите отношения с милиони гръцки граждани. Едновременно с това се чуват призиви за солидарност. Това е принцип, който всички ние споделяме. Трябва бързо да се вземат мерки. Нека да припомня на господин Мауро, че Германия е една от страните, която излече най-голяма полза от е, въвеждането на еврото. Особено, що се отнася до лихвите. Това трябва да се действа бързо за полза на цяла Европа. Господин Маринеско, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Европейският съвет с голямо въодушевление прие съобщението на комисията Европа 2020. Това е необходима стратегия, защото ние е, наистина трябва много точно да проверим нейното съдържание. И е, също така комисията изисква да се е, посочат финансовите средства и за какво се използват. Според мен бюджетът е, не може да бъде определен преди реформата в сълскостопанската политика аз мисля, че един от големите проблеми в Европейския съюз е проблемът с инфраструктурата, транспорта и енергетиката. Всичко това обаче липсва в този документ. Развитието на енергийните и транспортните мрежи на север и връзките с съседните страни са всъщност едно огромно предизвикателство и са необходими за устойчиво развитие и заетост. Това може да даде на Европейския съюз сигурността, от която той се нуждае по отношение на енергетиката и транспорта. И по тази причина искам да отправя призив към съвета да изиска от комисията да включи тези ключови елементи в стратегията Европа 2020. Това е в интерес на европейските граждани. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Подимата. Две минути.

беше изпратен за да успокои пазарите, но в крайна сметка това не се получи, а се получи една огромна несигурност в Европейския съюз. Утре започва нова европейска среща на върха и наистина там задачата не е лека, защото трябва да се изгладят всички разногласия. Знае се, че гръцкото правителство взе много тежки мерки, повечето от които вече са стартирани и е, това изисква много големи жертви от е, гръцкия народ. Но лихвите по заемите продължават да бъдат много високи. Например, е, последните нива от 5 март е, показват това. Има спекуланти, които реализират печалби на пазарите и залагат на евентуалната неплатежоспособност на една страна. И е, днес е, ние говорим за Гърция, а утре можем да говорим за друга страна. Европейският съвет е, ще сложи ли край на всичко това? той ще намери ли ефективен механизъм за избягване на подобни явления и за стабилизиране на националните економики, а с това и стабилността в еврозоната? Председателят на Европейската комисия говори за отговорност и солидарност. Той има право. И двете неща са необходими, когато е, някой е член на дадено семейство, така както еврозоната е едно голямо семейство. Никой не трябва да се съмнява, че Гърция наистина ще изпълнява изпълни изцяло своята отговорност, но сама Гърция няма да може да се справи в този тежка фаза, предвид това, което става на пазарите. Преди година и половина пазарите всъщност застрашиха световната економика и почти я доведоха до срив. И виждаме сега какво става в Гърция. Точно в този момент е необходима солидарност. Солидарност, която да се разбира като нещо съвсем нормално. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Шваб. Госпожо председател, уважаеми колеги, Достатъчно беше казано за Гърция, така че аз сега искам да хвърля поглед в бъдещето и да е, погледнем малко по-точно стратегията 2020. Европейската дискусия е, всъщност е, с тази стратегия въвежда един много важен е, документ е, е, в дневния ред и в актуалната дискусия. Уважаеми колеги, аз мисля, че общите цели, които са заложени в стратегията 2020, в крайна сметка трябва да бъдат изпълнени. И това беше един от най-големите проблеми на Лисабонската стратегия, по която накрая трябваше да работим всички. Само когато всички държави членки спазват заложените там цели, само тогава тези цели могат да бъдат изпълнени. Това обаче не може да стане, ако Европейският съвет се схваща като административен орган, в който в последния момент се уреждат нещата, а осъзнае своята политическа водеща роля. И, уважаеми колеги, само тогава ние ще успеем, когато се спази принципът на солидарност в стратегията Европа 2020, когато този принцип там е основополагащ. Това на първо място означава собствена отговорност на държавите членки във всички сектори, в които носят отговорност, също така усилия за реформи на пазара на труда, а също така и в националните бюджетни политики. Но като обратен избор, извод това означава задължение за оказване на помощ за държави членки, които имат имат проблеми в момента и които са с висока задлъжнялост. Това, уважаеми колеги, е, може да стане възможно, когато политическото ръководство се осъществява от комисията и е, когато се избягват грешките на Лисабонската стратегия. Често беше казано, че е, стратегията от Лисабон всъщност не успя. Необходими са ни ясни цели от Европейската комисия и аз мисля, че парламентът ще я подкрепи. Благодаря. Е, Онореволе Пакис, воле Господин Попакис иска думата. Per la card? С синя карта. Скузате. Извинете, като че ли не. В такъв смисъл, в такъв случай господин Лопес Агилар за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Всички съзнаваме факта, че 500 милиона граждани ще гледат много внимателно как тече Европейския съвет утре. Те очакват едно послание, един ангажимент за извеждане от кризата. Тази криза става все по-задълбочена, а пътят за излизане от нея би трябвало да е записани в стратегията за Европа 2020. Необходима е коренна промяна на посоката, в която се движи нашата економика, особено що се отнася до социалния аспект и до климатичните изменения. Би трябвало да предоставим социална защита на работещите, защото живеем в една социална Европа. Това трябва да се запише в документ, където ясно да се говори и за качеството на живота – трябва да се върнем обратно към духа, който направи Европа лидер в сферата на устойчивостта. Трябва да се борим с климатичните изменения в контекста на Копенхагенската конференция. От друга страна, след Копенхагенската конференция всички останаха с горчив вкус в устата и трябва да се опитаме да премахнем и това – трябва да възобновим духа на Европа. Освен паричен съюз, трябва да има бюджетни и економически политики, които да отговарят на нивото на този паричен съюз. Солидарността не е насочена само към Гърция, тя е насочена към всички европейци, към цяла Европа. Опитваме се да покажем, че Европа е жива и че ние искаме да постигнем най-доброто на паричния, от паричния съюз. Говорим за всички ни, не говорим само за Гърция. Имаше забавяне при новите институции. Не може повече обаче да се бавим по отношение на резултатите, които очакват гражданите от нас. Председателката, продължаваме от тук насетне с спонтанни изказвания от залата по една минута за следните оратори. Първо, Господин Каса. Ако го няма, давам думата на господин Константин. Не, извинявайте, Луана. Не се ползва микрофон. Бене. Allora diamo la И така, продължаваме нататък. Давам думата на господин Стакос, който е тук. Благодаря, госпожо председател. Економиката не се разви така както трябва и в крайна сметка Гърция поема своята отговорност и е, не трябва обаче да забравяме, че Гърция не е единствената страна в Европейския съюз, която има сериозни проблеми и не е единствената страна, която използва тези токсични и ценни книжа. Гърция не е единствената страна цел на спекулантите. Ние знаем много добре, че гръцкият проблем е европейски проблем и а, е, всъщност а, е, все още а, е, нещата са на карта и ни е необходима съответна координирана политика за а, данъците и ни е необходима още солидарност. Кризата е майка на промените. Кризата може да доведе до една по-добра Европа. Ние трябва обаче да гледаме не само Гърция, да поставим а, на подсъдимата скамейка и спекулантите, защото а, всъщност тяхната роля да е малко малка. Благодаря. Благодаря ви. И сега давам думата на следващия оратор. Госпожо председател, искам да привлека вниманието за стратегията Европа 2020. Там има заложени различни цели но не бива да забравяме, че имаме едни добре функциониращи политики, като например общата земеделска политика на Европейския съюз. Знам, че и там е необходима реформа, но голяма степен те могат да ни помогнат, за да постигнем целите, които сме заложили в стратегията Европа 2020 година. За съжаление, Двете основни политики, които имам предвид, не са записани до този момент. Така че трябва да се замислим дали не трябва да преформулираме нещата, особено когато говорим за правната хармонизация на вътрешния пазар, както и хармонизирането на енергийните пазари, сигурността на доставките. Трябва да има повече ресурси за тези теми и повече средства трябва да се разходват по тях и, от друга страна, е необходим и един надлежен дебат. Голяма отговорност и голямо внимание трябва да бъдат придадени на регионалното измерение. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Господин Тойрер за една минута. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, дискусията около еврото и Гърция е, положи печат върху това, което е, се случи през изминалите дни. В Германия 40% от германците казват, че грешката, че въвеждането на еврото е грешка. Това трябва е, да ни въведе в безпокойство, защото в случая процеса на интеграция в Европа е нещо необратимо и аз смятам, че обещавам обещанието, което дадохме, когато се отказахме от е, националните си валути, а именно, че еврото ще е толкова стабилно, колкото германската марка, това обещание трябва да го спазим. И аз съм дълбоко убеден, че в Европа ни е необходима дискусия за социалната пазарна економика, за обществения ред. Е, ние е, не трябва да говорим за това как да направим Германия по-малко конкурентна, а как да направим цяла Европа повече конкурентна. Затова аз изискваме една дискусия по социалната пазарна економика в Европа. Благодаря. Благодаря. Госпожа Луначек за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласна с всички, които искат по-силна европейска интеграция в економическата сфера, защото това ни е много необходимо. И смятам, че това ще се дискутира не само на среща на върха за еврозоната, но и на Европейския съвет. И аз искам да посоча, че има и отрицателни страни на валутния съюз. Това е една грешка по рождение. Не можем да имаме обща валута без да имаме обща економическа политика. Тази грешка трябва да осъзнаем сега като много голяма грешка и сега трябва да говорим с гласа на разума. Трябва да бъдем солидарни към Гърция. Това е необходимостта на момента и е, също така е, да направим е, възможни по-низки лихви за Гърция. Гърция обаче също трябва да направи а, някои неща сама. Един от а, най-важните фактори за това е намаляване на военния бюджет. Една европейска страна, която дава над 4% от брутния си а, доход за въоръжения от Франция, Германия и така нататък, не е необходимо такова нещо в Европейския съюз и тук трябва Гърция да реализира економии. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин или госпожа Бартон или Бастон. Благодаря, госпожо председател. Днес почти всички обсъждаха кризата в Гърция. А господин Барозо каза в началото, че тази тема дори не е включена в дневния ред на Европейския съвет. Това е просто невероятно. Целият свят да наблюдава онова, което се случва в Европа. Но отново се прави опит да се прикрият фактите, да се покрие това, че проектът не действа и се проваля. Не би ли трябвало хората в Гърция да вземат решение, а не а, да се взема решение чрез диктата на е, институциите? Дали не, трябва те да вземат решение дали да участват в еврозоната? Отвръщавам се от е, това лицемери. Държавите членки само се борят за своите интереси. Гърция може да е само началото, може кризата да продължи е, към е, Испания, Италия и така нататък. Благодаря. Давам думата на господин Бронс за една минута. Благодаря, госпожа председател. Проблемите на Гърция в еврозоната не трябва да се разглеждат като изключение. Е, една единствена валута за такъв такъв, такава голяма част от света и толкова разнообразна, по принцип е проблематичен въпрос. Когато е и економиката попада в рецесия, стоеността на валутата неизменно ще падне. Положението в Гърция изисква понижаване на стоеността на тази валута. Всъщност еврото представлява проблем за Гърция. Ако Гърция се оттегли от еврозоната в момента, ще установи, че е, дългът ти ще се увеличи многократно. Гърция е затворник на еврозоната. В момента, в който някой влезе в този затвор, остава в него завинаги. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегата Флашикова за една минута. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán minister, pán viceprezident. Благодаря, господин, госпожо председател, господин министр. Повечето неща бяха казани вече. Моето лично мнение е, че ситуацията, която ние изживяваме от месеци в Гърция, не е изключение. И Изглежда, че развитието е такова, че спазването на пакта за стабилност или не спазването му е, се нуждае от нов подход. Има две възможности ние ще настояваме това, което е записано в договорите, наистина да се спазва, или ще разберем, че е, пакта за стабилност трябва да се измени и измененията е, ще трябва да бъдат от такъв характер, че да гарантират е, растеж и стабилност и то не само в е, държавите от еврозоната, но и в другите държави членки на Европейския съюз и е, то по начин, е, по който те да бъдат подготвени за влизането им в еврозоната, без е, драматично да изчерпват структурните фондове. Благодаря. Благодаря. Господин Оди за една минута. Благодаря. Три предложения. Първо, коментар обаче. Не разбирам защо господин Ван Ромпой, Ван Ромпой не присъства на такова важно заседание. Според мен то трябваше да бъде тук. До испанския министр. А сега идеи за възстановяването на гръцката економика. Ако Европейския съюз постигне съгласие с Турция по отношение на Кипър, то това ще помогне и на брутния вътрешен продукт на Гърция и неговото повишаване с 2%. Защо да не направим такива финансови ангажименти, които да понижат лихвените проценти? А имаме консенсус по този въпрос. След това казахме, че счетоводните документи на Гърция не са били изрядни. Те не са единствената страна, която има проблеми и с сметките, и с четвойните документи. Така че трябва да приложим едни и същи а, хармонизирани сметки във всички. Много се извинявам, казва председателката. Още 10 човека искат думата. Процедурата за спостанни изказвания от залата, но трябва да продължим напред и да дадем думата на Европейската комисия. Така че давам думата на господин Шевкович. Първо, изключително съм впечатлен от ясната демонстрация на солидарност и призивите за отговорност от голямата част от ораторите. Точно това ни е необходимо в този момент. Съвсем ясно е, че европейските проблеми имат нужда от европейски решения. Понякога се питам, не извлякахме ли достатъчно полуки от миналото и какви последици бих имали нашите действия, ако не следваме европейското решение, европейските пътища за решаване на европейски проблеми. Тоест, решаването на проблемите по колективен път. Ние не сме само група, страна, ние, група страни, ние сме европейско семейство и ако един от членовете на семейството има проблеми, ние трябва да му помогнем. Европейската комисия е готова да предложи един инструмент за координирана подкрепа на Гърция. Той ще бъде напълно съвместим с европейското законодателство. Обеден съм, че такъв подход е възможен. Бих искал да благодаря на всички ви за подкрепата, що се отнася до стратегията Европа през 2020 година. Гражданите наистина очакват лидерски позиции очакват да подобрим работата си, очакват да ги изведем от кризата. И ние ще заложим много солидни и средносрочни репери и нашите партньори, като Япония, САЩ, Индия, го правят. И Китай. Внимателно слушах вашите призови за по-добро управление, за подобрения надзор в паричната сфера и сферата на економиката, как пакта за събилност и растеж трябва да се прилага по-добре. Точно това имаме предвид и ние и точно това са предложенията, с които ще излезем в най-кратки срокове. Искам да благодаря отново на всички ви, всички, които подкрепихте Европейската комисия за това да имаме ясни и конкретни цели на заключенията от Европейския съвет утре. Добре е да имаме средносрочни стратегии, но и да имаме ясни показатели, които да ни насочват към постигане на целите ни. Европейската комисия иска съветът да приеме тези заключения утре и други ден. Имаме нужда от повече заетост, по-добър баланс между половете, по-силни образователни системи и да инвестираме много повече в научно-развойна дейност. Съвсем ясно е, че трябва да се борим и с бедността. Европейската комисия държи на принципа на солидарност, на принципа на носена отговорност и една конкретна стратегия за Европа и за европейските граждани. Искам да изразя тук и своята надежда, че положителният дух, който видях тук и подкрепи солидарността и отговорността, да присъства на разговорите утре. Благодаря. Е, Благодаря, господин комисар. Сега от името на съвета давам думата на господин Лопес Гаридо. Благодаря, госпожо председател. Този дебат е, бе един много важен дебат, дебат по един въпрос, е, който е изключително важен за Европа в момента. Въпрос, който се отнася не само до Гърция, но и до, е, до цяла Европа. Господин Оди, аз представлявам председателството на съвета тук и що се отнася до Гърция, това е въпроса, който най-често се споменаваше в тази дискусия. И по този въпрос председателство да има съвсем ясни предложения. Европа, Европейския съюз е процес на интегриране на економиките, базиран на солидарност. Европа означава економическа и финансова стабилност. Тези три характеристики на Европа съвсем ясно трябва да се имат предвид, когато се вземат мерки по отношение на Гърция. И за това те са залегнали в едно много важно изявление на неформалната среща на Европейски съвет на 11 февруари. Мисля, че това е едно от най-важните становища издавани от съвета, защото там се обсъди въпроса за Гърция, като се взе предвид лидерността и финансовата стабилност на еврозоната. Европейският съвет заяви, че ще се бори за стабилност на еврозоната и съм сигурен, че Европейският съвет този, тази събота и неделя ще се занимая с не по-малко важни въпроси. С укрепването на економиката, с укрепване на валутата, на нещо, което отново ще бъде свързано с солидарността. Някои очакват провали, но аз мога да ви уверя, че няма да има провал на Европейския съвет. Напротив, ще ще настоим на политически ангажимент за солидарност в Европейския съюз и в еврозоната. Освен това, ще гледаме и по-напред в дългосрочен план, за да видим как можем да намерим координиран начин за излизане от кризата. Трябва да видим какви са ни целите – в дългосрочен план. Економическото и териториалното сближаване, социалното сближаване. Това са области, в които ни трябва различен тип контрол. Водещата роля липсваше, водещата роля на комисията липсваше в Лисабонската стратегия комисията е отрешаващо значение за, това, за, за надзора и за настояването на изпълнението на целите. По отношение на структурните фондове, това също отсъстваше, така че доста сме напреднали. И накрая, госпожо председател, нека да спомена казаното от господин Гарсия Маргайо. Той бе единственият, който критикува пряко Испанското председателство. В отговор бих казал, че Испанското председателство на Съюза и съвета работи с по координиран начин, по общностия метод с господин Ван Ромпой, с комисията и с Европейския парламент. Работим в много тясно сътрудничество, за да постигнем най-важните цели – Вашите коментари бяха свързани основно с, економ... с економиката. Имам един въпрос към вас. Ако Европейският съвет вземе решение, в което Европа да покаже своя ангажимент за економическата стабилност на Европа, как ще се отрази това на Европа? крайна сметка обсъждаме изключително важен документ стратегията за, 2000, за периода до 2020 година. Имаме много силни предложения. Същото се отнася и за управлението. Когато говорим тук за финансовия надзор, става дума именно заради, за това. Затова призовавам господин Гарсия Маргайо да работи заедно с председателството за да постигнем съгласие между парламента и съвета възможно най-бързо. Директивата за хедж фондовете трябва да бъде приета по време на Испанското председателство и бихме искали тя да е приета с възможно най-голямо съгласие, най-широко съгласие. Работим с комисията, за да може нейните предложения по отношение на економическата политика политика да съответстват на амбициите на член 136 на Лисабонския договор. Търсим един координиран начин да се излезе от задлъжнялостта. И като се вземе предвид а, кризата и най-уязвимите обществени групи, неминуемо е, че има е, сериозна задлъжнялост сериозно задлъжняване, така че трябва да работим съгласно Лисабонския договор, за да излезем от този проблем. Европейският съвет ясно заявява своята солидарност с Гърция. Благодаря, господин министр. Господин Гарсия Маргайо, нямате право да използвате синята си карта на този етап – това е процедура, която се запазва само за намеса, когато говорят други депутати. С това приключва дебатът.